разбрано, се надявам, че в определен момент е, ще можем да обсъдим този въпрос и в крайна сметка да сложи край на извънредното положение в кампания. Господин Коцолино се е записал, но не е тук. Някой друг иска ли да се изкаже за кампания? Ако няма, приключ. Приключваме, няма други записали се за изказване. Ако няма възражение, ще представя приетите резолюции на съответните служби. Благодаря ви. Прекъсвам заседанието.